Добър ден, скъпи колеги. Добре дошли на днешното заседание. Благодаря на всички, на многото от вас, които дойдоха. Всъщност поздравявам с добре дошли от тези, които са тук. Другите, които ще закъснеят, няма да бъдат поздравени. А, бих искал обаче да се опитаме винаги да започваме на време заседанията, за да имаме достатъчно време. А, по дневния ред а, има едно изменение, което искам да предложа в точка 10. Точка 10 трябва да бъде отменена, тъй като колежката Валан помоли да отложим дискусията по тази тема на 5 октомври, ако сте съгласни. По дневния ред други бележки има ли? Чичестър, заповядайте. Господин председателю, Искам да се извиня, но започна някакъв превод на английски, след това се мина на друг език за кратичко, не разпознах кой беше този език и след това вече а, нямаше превод на английски. Я мисля, че си стоя на правилния канал, така че има проблем с превода. Искам да се извиня, че ви а, прекъснах, но не разбрах последните мъдри неща, които споделихте с нас. Благодаря. А, да попитам а, дали всичко е наред с превода. Добре. При това положение ще повторя още веднъж. Става дума единствено за точка 10 от дневния ред инвестиционни проекти за енергийна инфраструктура. Тази точка е, ще бъде отложена, тъй като колежката Валан помоли за това. На 15 октомври в дневния ред ще говорим по тази тема. Съгласни ли сте? На 6 октомври. Секретарията още веднъж е променил датата, без да ми каже. На 6 октомври е заседанието. При всички положения следващата седмица. Съгласни ли сте? Така. Втора точка съобщение на председателя. Ще се спъра на протокола на координаторите от 2 септември. Надявам се всички да са го получили и да са го разгледали. В този протокол ще видите как са разпределени докладите, пътуванията, които ще бъдат предприяти и съответно молбата ми към политическите групи е да е, заявят участие. Ако няма е, друго да кажете по точка втора, тази нека да преминем към точка трета. Тук става дума за Европейската програма за наблюдение на Земята. Тази инициатива се води от Европейския съюз а, и ние взехме решение целенасочено да работим по този въпрос. Много се радвам, че днес подробно ще обсъдим този въпрос. Колегата Гланте е докладчик а, и предполагам, че той ще вземе думата или първо да я дадем на комисията. Добре, комисията. Нека да помолим комисията, тъй като документите са нови, нека тя първо да ни представи проблема и след това ще дадем думата на господин Гланте на докладчиците в сянка. Кой присъства за комисията? За съжаление не мога да ви видя името, извинете, но имате думата. Казвам се Пола Тайсенгър и съм директор, който отговаря за а, ГМЕС, ГМОС, извинете, и политиката за космоса. Благодаря, господин председател, че ни давате тази възможност накратичко да представим своето предложение. За първи път Европейският парламент ще дискутира оперативната фаза на ГМОС. Какво е това? Това е една система, която ще ни набавя информация. Тази информация ще се основава на данни, които се произвеждат от инфраструктура за наблюдение, която може да бъде в космоса, на Земята или в водата. Така че този глобален мониторинг за околната среда, за наблюдение на околната среда и сигурността, всъщност е една програма, която се основава на различни научно-изследователски дейности, които са извършени последното десетилетие от нас и от останалите агенции. Идеята на а, тази система е всъщност да извършва дейности а, за обслужване на населението. Например, когато има наводнения, когато има наводнения, земетресения, наблюдаване на повърхността на Земята, гражданска защита, наблюдение на атмосферата. Така че връзката с Климатичните изменения е повече от ясна. Предизвикателството а, днес и предизвикателството в този регламент е свързано с нещо, което ще нарека смяна на скоростите. От едни краткосрочни програми а, за проучвания ние се опитваме да изградим една обща система, която да работи в дългосрочен план. Тоест, от развойна дейност да преминем към оперативна работа. Това е целта на настоящия регламент. Опитваме се с него да изготвим един мост между предварителните дейности, които вие сте одобрили е, за 2008, 2009 и 2010 и следващите финансови перспективи от 2014 на сетне. Две е, оценки на въздействието са направени, анализа на тези е, документи показват, че комисията трябва всъщност да направи координация и прилагане на програмите, а не да делегира на съществуваща или нова агенция този проект, нито пък на някаква междуправителствена структура. Предпочита се един, едно финансиране от бюджета, а не общо координиране. Регламента всъщност предлага да се заделят отделни средства за първоначалните дейности през 2011 година, 2012 година и 2013 година. Финансовия плик, който предлага Европейската комисия е 150 милиона като обща сума. Какво е приложното поле на този регламент? Става дума за космоса, за работата на сателитите, достъпа до данни и след това предлагането на услуги. Услуги, свързани с земеползване, гражданска защита, изменение на климата, океаните, моретата и така нататък. Подготвителната фаза свършва 2010 година и затова ние всъщност искаме до 2011 година да се изгради този мост между отделните програми. Благодаря. Herzlichen Dank. Много благодаря. А сега господин Гланте има думата. Благодаря, господин председател. Господин Вайсберг, благодаря за краткото, но ясно представяне. Това беше едно първо представяне за този проекторегламент. Е, по принцип си спомняме за проблемите от Галилео, когато говорим за тази програма, да не направим същите тези грешки при Галилео, да не е, започваме е, проекти с публично-частно партньорство, а започваме направо да мислим за публично управление на тези програми. Защото <clears throat> в крайна сметка доставчиците в Европа няма да предлагат услугите си безплатно. И по този начин ще, се, ще успеем да създадем един интересен пазар. Интересно за мен като дотлайчик е, през последните месеци беше не само разговорите с докладчика в, в Сянка, а и с другите комисии, например комисията по бюджета, защото финансирането ще е също много интересен въпрос. Ние познаваме проблематиката с Галилео и там имахме доста а, големи акробатики, които трябваше да правим финансово и какво ще стане още не е ясно. Така че, може би, независимо от важните и интересни услуги, които ще бъдат предложени, трябва да помислим и за финансирането. И освен това, хубаво е да разберем и позицията на съвета и на председателството, как те разглеждат въпросите за финансирането, защото ще имаме разговори по тази тема за в и рамката, финансовата рамка до 2014 година. По принцип искам да кажа, че това е една много амбициозна задача. Не зная дали какво ще се случи на първо четене при приемането на този документ. Ако няма обаче големи проблеми, може би още на първо четене може да уточним и основните проблеми, но важно е най-напред да видим и позицията на съвета и да сме отворени за конструктивни предложения. Това за момент от моя страна. Благодаря. Следващото изказване колега Презина pane předsedající tato zpráva je eh, velmi významná. Благодаря, господин е, председател. Този доклад е много важен, защото се вижда спектъра на данни, които може да получим. И наистина в много отношения той може да бъде много добре използван. Тук става дума за опазване на околната среда, опазване на животинското царство, но искам да насоча вниманието ви към едно приложение, което според мен е изключително важно. И тук имам предвид а, сигурността по отношение на пожари и предотвратяването на пожарите. Защото в Южна Европа непрекъснато всяка година имаме проблеми в е, тази насока и нашия парламент подкрепи тази инициатива. Ако имаме данни на разположение, те могат да бъдат успешно използвани. Особено когато с помощта на тези данни могат да бъдат предотвратени такива пожари. Ето защо е необходимо да вземем предвид и едно такова пред... приложение. Например, в инфрачервения спектър на данните може да поместим едно такова приложение, което да случи, служи за предотвратяване или бързо погасяване на пожари. Мисля, че това би увеличило и унагледило политически приложимостта на тази система. Данк. Благодаря. Um, uh, Благодаря, господин председателю. На този етап искам само общи бележки да нахвърлям. Имам а, опит, тъй като миналата година бях а, член на една делегация, която посети в Рим и около Рим нашите съоръжения на ИСА. И там получихме много интересна информация по отношение на всичките ни програми, свързани с мониторинг на околната среда и земята. А, искам да се отдалеча от казаното от колегата преди мен по отношение на Галилео и трябва да започна с това, че програмата ГМОС е всъщност е един добър пример за успех в Европейски съюз и нашата програма за изследване на космоса и на повърхността на Земята. Трябва да направим всичко възможно, за да насърчим развитието на тази програма и да покажем по целия свят колко е интересна и колко полезна е тя. Много интересни неща видяхме по време на своето е, посещение. Очаквам да чуем малко повече по този въпрос и работата ни с напредването на нашата дискусия. Благодаря. Monsieur Audy. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais saluer. Благодаря, господин председател. Е, бих искала първо да приветствам предложението на комисията, защото под този начин Европейския съюз се заема с един много важен проблем, свързан с развитието на планетата и с разработването на редица важни информации. Докладчика каза, че информацията ще бъде безплатна. Искам да помоля комисията да вземе отношение по този въпрос, тъй като средствата ще идват от европейския бюджет. Аз лично не намирам за нормално, не намирам за нормално информацията да трябва да се предостави срещу заплащане. А какво ще стане с неевропейците, които ще имат достъп до а, тази информация? Те всъщност не са дали финансов принос за събиране на информацията. И сега, ще се отнася до сравнението с Галилео, тук мащаба е съвсем различен. При Галилео бяха 3-4 милиарда евро. мисля, че имаше политически консенсус по отношение на тези 150 милиона за, за проекта, ако то... Така че сравненията с Галилео трябва да се правят много внимателно. Благодаря колегата Ламберт. Yes, and... Господин председател, колеги, мога да споделя становища, които бяха казани преди мен. Зелените гледат много положително на тази програма. Какво имам предвид? Дава се една възможност да се разрешат различни въпроси, като изменените на климата само едно между тях. Говоря и за сигурността, и за околната среда, така че наистина е положително това развитие. Така, сега на първо място трябва да кажа, че това е една прекрасна възможност, която не трябва да пропускаме, да покажем смисъла от европейс... на Европейския съюз пред нашите граждани, защото това оказва въздействие върху ежедневието на всичките тези хора. Говорим, разбира се, за пари. Господин Роди каза, че не е огромна сумата, но наистина смятам, че бихме могли да пропагандираме Европейския съюз като такъв пред нашите граждани с този проект и не трябва да пропускаме тази възможност. На второ място, господин Роди, наистина и аз се притеснявам подобно, подобно на вас, че не използваме а, средствата на не бива да ги използваме средства на Европейския съюз, за да извличат а, някои частни фирми печалба. Добре, могат част от нещата да ги извършат частни фирми, но, но това трябва да се върне а, при гражданина. Ако е за обществените услуги, а, се използва тази информация, тогава трябва да бъде безплатно, но частните фирми би трябвало да заплащат и част от парите да отиват с тази цел. Благодаря. Мисля, че точно забележката, че това е един проект, който ще донесе много добавена стойност за европейските граждани, не бива да се забравя госпожа Кростет. Благодаря. Благодаря, господин председател. Няма да говоря дълго, ще кажа само следното. Колегите вече го споменаха. Става, тук става дума за един проект, който е особено а, интересен. Тук става дума за наблюдение на Земята, а, с оглед на безопасността, с оглед на промените в климата и така нататък. Мисля, че всички сме единодушни по тези въпроси. Но аз имам редица опасения. Мисля, че принципно нещата са а, добре поставени. Европейския съюз до този момент нямаше водеща позиция, а в момента се опитва да придобие повече тежест в тази област. Не искам да правя сравнение с Галилео, но когато а, погледнем какви забавения във времето имаше при Галилео, а, тук също имам опасение, че ще започнем с много ентусиазъм, след което ще започнем да тъпчем на едно място, както беше при Галилео. Ето за това всички трябва да имаме воля да напредваме по този въпрос. Не само ние като парламент, но от страна на комисията и страните членки, които трябва да бръкнат в джоба ръкава си, така да се каже, за да подкрепят проект и да направят така, че той да върви напред. Благодаря, господин Вейбер. И аз няма да, се кажа, да кажа много. Естествено, радвам се за този проект. Но в унисон с това, което каза комисията, и за разлика от изказванията на останали, на някои колеги, искам да кажа, че е хубаво да имаме свободен достъп до тези данни, т.е. те да, са, да не струват нищо. Важно е не само да се погрежим за сателитите, т.е. за хардкора, а да се развие един пазар за услугите, т.е. потребителите, броя на потребителите да се увеличи. Би било тъжно, ако създадем една инфраструктура, сателитите и така нататък, но тази инфраструктура трябва да се допълни. И това е първия въпрос, който искам да поставя. Имаме пет сателита, които наблюдават земната повърхност и трябва да работим с японците, индийците и американците. Те имат други сателити. И всъщност за цялото едно, за едно сериозно наблюдение не трябва 30, а не 5 сателита. Тоест, Имаме нужда от синергия между нашите сателити и другите системи. Тази синергия трябва да помислим за нея сега. Трябва да помислим как ще се развият нещата. Е, въпрос е да създадем един пазар. Е, може би да работим с страхователните предприятия и с всички е, заинтересовани страни, които ще използват данните. Благодаря. Съместник председател Хозуновски. Е Благодаря, господин председателю. Искам нещо накратичко да добавя и аз. Много колеги се изказаха в положителен план по този въпрос и аз считам, че ако Европейския съюз успее да произведе потвърдени данни за различни потребители, например градовете, общините, държавите, за то тогава данните наистина ще бъдат надежни, защото това ще гарантира обективността на данните – те по никакъв начин няма да бъдат изкривени. Аз съм работил в миналото като експерт по информационни технологии и считам, че при какъвто и да е вид и род данни, това е най-важното. Те да бъдат надежни и обективни. Държавите, които биха могли да използват тези данни, ще знаят, че има гаранция за данните и това е много важно. И а, едва ли днес бихме могли да си представим а, различните видове полза, а, до която биха могли да доведат тези данни. Когато системата бъде внедрена и заработи на пълна пара, според мен ще бихме могли а, ясно да осъзнаем многото възможности, които ни предоставя тези данни. Считам, че това е една отлична възможност за Европейския съюз да действа като един. Някой малко по-рано каза, че няма смисъл да се вледащаме в осложнената история на Галилео. Не съм съгласен. Смятам, че трябва да извлечем полука от Галилео, за да можем да се придвижим по-бързо напред с настоящата система и да избегнем административни дебати и потъване в сложни спорове. знаем, че всичко това ще струва доста, тъй като сателитните данни са може би едни от най-скъпите данни. Най-общо казано. Така че, измежду многото компоненти е много важно да гарантираме и обективността на данните и контрола върху тях. Според мен е изключително важно данните е, да могат да се ползват в максимално кратки срокове и по този начин Европейски съюз ще бъде и по-близо до своите граждани. Такива системи е, се градат е, от общи организации. Всяка държава сама за себе си не би могла да си позволи такова нещо. Колега Хол. Благодаря, господин председателю. Сам накратичко исках да се изкажа за казаното по-рано по отношение на заплащането на услугите и дали би било подходящо да тръгнем по този път, който е европейците да имат достъп, който е безплатен, ако те представляват обществените власти, пък другите да си плащат. Мисля, че в една такава система е полезна, ако и държави извън Европа биха могли да участват. А мисля, че има доста работа, която вече е извършена в Африка по отношение на наблюдение на горите за да можем да се борим срещу незаконната сеч. Така че си мисля дали да не помислим по този въпрос. И имайки предвид Копенхаген и ангажиментите, които ще поемем там, що се отнася до адаптацията, бих казала, че можем да направим определени предложения, които са, например, да помогнем на определени държави, които страдат от негативните ефекти на изменението на климата, да използват тази информация, ние да им я предоставяме наистина навременно, пък и безплатно. Не ми се иска обаче да ограничаваме достъпа до тези данни за самите себе си, защото те биха играли много важна роля – що се отнася до адаптацията, измененията на климата в други части на света. Благодаря, мадам Тати. Благодаря, господин председател. Първо, благодаря за възможността да разговаряме по тази тема. Благодаря за съобщението на комисията. Аз много се радвам, тъй като получих задачата да бъда докладчик сянка, в сянка на Европейската народна партия. Европейския съюз поема ново предизвикателство с тази програма. заемайки се с измененията в климата и борбата на гражданите с тях. Миналата събота и неделя за пореден път стана ясно колко е актуално да се е, е, предотвратяват или да се действа превентивно на е, природните катастрофи. Нека да си спомним за наводненията в Манила, които имаха множество жертви. Е, подобни катастрофи показват колко са необходими подобни данни, колко е полезно да се е, прилага на такава система, за да могат е, тези последици да се предотвратяват за в бъдеще. Тази програма ни позволява да се изправим пред много нови предизвикателства, да се изправим пред предизвикателствата на измененията в климата, пред проблемите с урбанизацията и изсичането на горите. Подкрепям това, което каза господин Вебер. Важно е да се даде на частния сектор достъп до тази програма, тъй като тя ще позволи по-висока производителност. Нека да вземем за пример, примерно, нефтените компании, които ще имат по-добра възможност за построяване на своите нефтени платформи въз основа на тази информация. Ето защо е важно да се даде информацията и на частни потребители. Имам две, два въпроса, един от които е технически. Първо става дума за разнообразието на източниците на финансиране. Ако финансирането идва от седма рамкова програма, За нас и за онези, които са ни избрали, ще бъде трудно да разберем как се финансират отделните части на програмите. Ще може ли да се специфицират отделните източници на финансиране? Не. Втория ми въпрос е свързан с управлението на програмата. Комисията а, искаше да създаде партньорски съвет. Какъв е статута на този партньорски съвет? съвет и каква е ролята на страните членки, които са дали своя финансов е, принос? Необходимо ще бъде, според мен, този съвет да има постоянни членове, за да се гарантира стабилността на програмата. Мисля, че в това отношение трябва да имаме ясни правила. Същото се отнася и до управлението на програмата. Ето защо бих искала да разбера какво се планира по този въпрос. Мисля също така, че ни е необходимо ефективно сътрудничество между комисията, страните членки и членовете на този е, съвет. Интересуваме какъв би бил състава на този съвет и какъв би бил е, статута му. Защото в настоящия документ този съвет за партньорство изобщо не се споменава, а, така че моят въпрос е планира, продължавате ли да планирате създаването му и в какви срокове? Благодаря, казва председателя. Няма други желащи да се изкажат, за това а, отново ще дам думата на комисията на господин Гайсенберг. Имаше доста въпроси. А, може би ще може да отговорите на всички или на повечето от тях иначе допускам, че ще им отговорите в последствие, тъй като те бяха важни въпроси, но към подробност. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Най-напред към въпроса за ситуацията в съвета. Имаше 6 съвета до момента по въпросите на космоса и всички от тях приоритизираха Галилео и ГМОС. И по отношение на ГМОС се каза, че ние ще инвестираме в изследователските дейности, така че да може да осигурим устойчивостта на оперативните фази. Ключовата думичка е флагшип Галилео. И всъщност ситуацията е такава, както ви описах е, и на вас, т.е. имаме политическа, политическа като подкрепа и подкрепата от съвета. Същото се отнася и до свободния достъп до данните. Министрите по принцип одобриха този принцип по свободен достъп до данните. Това се основава на нашите изследвания, на нашата оценка на вието Е, то така трябва да протече всъщност, че приложенията да, ще се развиват по-добре, ако е, данните са достъпни свободно. Сега пожарите, наистина, пожарите са покрити от това, което ние наричаме emergency service или е, услуги в е, спешни ситуации. Това са услугите, които ще се легнат в подготвителната фаза на оперативните действия. Е, гражданската защита по принцип е нещо много важно за е, ГМОСС и гражданската е, защита ще се занимава именно с пожари и наводнения. Е, по-нататък достъп до данни за страни, които не са членки на Европейския съюз. ГМОС е европейска инициатива за наблюдение на Земята, но тя не е изолирана. Всеки континент има своята собствена инициатива и на глобално равнище има една система, която се нарича ГЕОС, т.е. глобална система за наблюдение, за наблюдение на Земята, система за, наблю... за системите. Т.е. всеки континент подава своите капацитети в тази обща глобална система и един глобален принцип е, че всички данни от тази мрежа да са свободно достъпки, достъпни за всеки потребител. Тоест, когато ние дадем свободен достъп за другите, ние на реципрочна основа ще получим също свободен достъп до данните на другите. По, отношението на отлага... по отношение на въпроса за, за отлагането на Мадам Кростет, ние много дълго мислихме дали да направим това предложение сега или пък дали да не изчакаме до следващата финансова прогноза. И ние решихме да не изчакваме следващия момент, защото сега започват някои от дейностите на ГМОС. Е, защото някои от е, дейностите отпадат. И тогава, в една критична фаза 2011, 2012 и 2013 година, ще имаме възможно, възможността да финансираме оперативните дейности на ГМОС. И за това ние наричаме този подход мостово финансиране, за да имаме възможността 2014 година да може да гарантираме финансово проекта добавената стойност на, за Европейския съюз. В оценката на въздействието много подробно се занимавахме с тази тема и резултата на тази оценка е, че ако Европейския съюз наистина купува данните за ГМОС, това би намалило разходите за данните и това, което на... всъщност се получава това, което наричат економистите economy of scale. Тоест, по-добре е наистина е проекта да се ръководи от Европейския съюз. Ключова дума Африка. От две години има една инициатива от държавните и правителствени ръководители на Европейския съюз и на Америка... Е, Африканския съюз да се развива ГМС като проект и в Африка. Естествено, данните за африканците ще са безплатни, т.е. това е един ясен сигнал, че КМ, е, че КМОСС е, е инструмент за а, помощта към Африка. А по отношение на Копенхаген, дали ние в този контекст а, да не въведем опазването на климата, то Ясно е, че това е и проект, който има и такъв екологичен елемент. И въпроса за различното финансиране на проекта, различните източници. До момента ГМОС бе финансиран от седмата рамкова програма за развой на дейности и проучвания. И на някои елементи, като опер като функционирането на сателитите през 2012 година, това няма нищо общо с изследванията. Ето защо трябва да напуснем рамките на тази програма и трябва да създадем една друга правна основа. И ние смятаме да съставим една програма за ГМОС, за да може да осигурим финансирането на добра правна основа. По отношение на тези 150 000 милиона, то в тези средства са едно, една смесица на, между преобразуване на функция 1А, т.е. около 100 милиона и остатъка е от, идва от програмата за космически изследвания. И по-нататък, как ние ще формулираме е, отношенията между държавите членки. Мисля, че тук е много важно да се подчертае за разлика от Галилео. ГМОС е едно партньорство. Също така е едно финансово партньорство с държавите членки. И това партньорство трябва да се отрази в различните органи, които ще, със... ще представим на парламента и на съвета. Благодаря. Благодаря. Мисля, че вашия отговор беше много подробен. Мисля, че е важно, че тук така прецизно обяснихте различните аспекти. Сега давам думата на господин Гланта, на докладчика. Благодаря. Аз, може би това не пролича в уводните ми думи, също приветствам проект. Аз е, обикновенно е, искам да се концентрирам върху най-важното, тъй като имаме ограничено време за дискусия. Е, аз съм готов. Искам да заявя бързо да напредна с моите колеги докладчиците в Сянка. защото в момента, в който разполагаме с изследователски резултати, те трябва да бъдат приложени на практика, иначе няма на полза от тях, така че трябва да създадем здрава финансова основа. Не знам сега доколко искаме да говорим за времевия график, но мисля, че няма да е прекалено амбициозно, ако кажем, че през ноември декември ще имаме първи проект на доклад, който ще можем да започнем да обсъждаме. Аз съм готов ако колегите са съгласни, да спазим този срок и ще установим доколко се разминават нашите позиции и доколко ще можем да напредваме. Благодаря ви, господин Гланте. Все още нямаме предложение за времеви график но ще бъда много благодарен на колегите, ако те е, бързичко започнат да работят по е, проекта. Е, все още имаме достатъчно време, тъй като все още нямаме много проекти за за обсъждане и в момента, в който сте готови да започнем втори дебат в комисията по този въпрос, моля да ми съобщите това, защото според мен по принцип няма големи разминавания, няма големи спорове по темата. Господин Гланта, заповядайте отново аз ще помоля, ако през втората, третата седмица на октомври 12 и 15 поговорим накратко с колегите по съдържанието, което трябва да бъде включено в проекто доклада. Така че това е моето предложение, за да можем в началото на декември да представим проекто доклада. Чудесно, казва председател. Благодаря. С това приключихме работата по тази точка от дневния ред. Ако няма други желащи да се изкажат, няма. Нека да преминем към точка четвърта от дневния ред. Структури за управление на европейските сателитни радионавигационни програми. Разполагате с е, предложението. Мисля и по този въпрос да процедираме по същия начин. Първо да дадем думата на представителя на комисията е, господин Паул Ферхоф. Нека да ви дам думата, за да представите темата. Um, um, Благодаря, господин председател. Казвам се Пал Херхов и съм програмен менеджер за този тип програми. За мен е удоволствие, че работя с вашата комисия в новия и състав. Преди да разкажа нещо за нашето предложение за регламент, мисля си, че ще е добре да спомена какво се случва в момента с Галилео. Предполагам, че комисията се интересува живо от този въпрос и преди да започнете да ми задавате въпроси за това, нека да нахвърлям някои бележки в самото начало. В самото начало ще започна с ОЕКНОС на 5 октомври, който е тази седмица или идната седмица – ще имаме договор за работата на системата от 1 октомври до края на 2013 година. На 1 октомври ще започне да работи отворената служба на ЕГНОС. Първоначално ще има медийна кампания около самото събитие и е важно да го отбележа, тъй като това е един знак, че в крайна сметка повъзмъжахме и вече знаем как да залагаме инфраструктури за сателитна радионавигация. По отношение на Галилео имаме две изпитателни системи в орбита. Имаме една фаза, която в момента тече за валидиране. Има определени места сега по света, които биват оборудвани, а сателитите се изграждат Целта в момента е първите два сателита през ноември 2010 година да бъдат изпратени, а пък следващите два началото на 2011. Сега, що се отнася до пълната оперативен капацитет, пълния, извинете, оперативен капацитет по Галилей, в момента с помощта на Европейската космическа агенция тече търк, като той предлага 6 работни пакета, които трябва да бъдат е, договорени с промишлеността. Става дума за подкрепа за системата, наземни е, уреди, различни пускови механизми, по които ще се подписват договори, както и в чисто оперативен план също ще има договор, който ще се подпише. По-настоящем считаме, че могат да се подпишат договори по три от тези работни пакета до края на тази година. Става дума за системната подкрепа, сателитите и евентуално пусковите механизми. Следващите няколко седмици ще излезе една обява за последни оферти. Както виждате, напредваме. Знаете, че преговорите са изключително сложни по този въпрос, както и разговорите ни с промишлеността. Освен това, трябва да кажа, че работим с едни предложения, с които ще излезем пред съвета и пред вас в началото на едната година за по-нататъчното развитие на програмите след 13-та година, защото, както знаете, бюджета ще ни стигне само до 13-та година и трябва да организираме и финансирането в дългосрочен план и управлението на програмите също в дългосрочен план на базата на предложения, с които ще излезем това няма да е предложение, което да се занимава само с следващия финансов период, а ще бъде едно предложение, което гледа напред, доста по-дълновидно, по отношение на това как да се набавят след това да се запускват и след това да се поддържат такъв тип съоръжения десетилетия напред. И сега предложението, което се намира пред вас. Вредно си спомняте, Нашата агенция бе създадена през 2004 година, юли месец. Тогава Галилео стартираше с един търг за публично-частно партньорство и концесия. Публично-частното партньорство трябваше да бъде начина по който да купим системите, GSA всъщност трябваше да се занимае с концесията и прилагането на програмите. В края на 2006 година комисията стигна с, а, до идеята, че публично партньорство не е заработило и трябваше да излезем с други предложения за нова насока на развитие на програмите. И тогава агенцията за ГНСС трябваше да се промени спрямо новите реалности. 2008 година съвета и парламента постигнаха съгласие по регламент 63 683 извинете, което всъщност регламентира всички механизми, които са необходими за функционирането на програмите по нов тип. Това, което всъщност остана, беше да се променят част от системите на Агенцията за ГНСС. Те се съдържаха в регламент 1321, за да сме сигурни, че този регламент съвпада с новите програми. Това, което имате пред себе си, е едно предложение, което всъщност прави точно това. Разпоредбите на 1321 по този начин стават съвместими с 683. Записва се името на агенцията GSA или ГНСС и по този начин сме сигурни, че агенцията ще изпълнява задачите си, като има предвид, че комисията е програмен менеджер, залагаме и една рамка, където агенцията поема своята отговорност за акредитация и достатъчно ниво на сигурност. Основните характеристики на предложението включват едно ограничаване на задачите на, на агенцията спрямо текстовете на 683 и прехвърляне на отговорности в Европейската комисия. Това вече е факт. Предлагаме и ново име на агенцията, защото считаме, че то също трябва да отговаря на новата роля на тази агенция. Друго управление на програмата Казах, че Европейската комисия сега е менеджер на програмите и трябва да излезе с указания към агенцията и ние считаме, че трябва да имаме достатъчно силен глас в борда на агенцията, за да сме сигурни, че програмите се изпълняват своевременно. Предлагаме комисията да има 50% от гласовете в борда а изпълнителният директор на агенцията да изпълнява своите задължения по смисъла на указанията на Европейската комисия, т.е. той вече не е напълно независим. Освен това, е, излязахме с едно предложение да има наблюдател на парламента, който да присъства на заседанията на административния съвет или борт, и този административен борд да има малко по-силна роля в управлението на агенцията, за да може агенцията да си изпълнява работата. Извинете, извършва работата. Що се отнася до акредитацията? Това е доста сложен въпрос. И в един публичен проект като Галилео, акредитацията по сигурността един въпрос, който от опит мога да кажа, че е предимно в национален план, а тук в крайна сметка става дума за общоевропейски проекти, трябва да подсигурим и това ниво. Важно е да кажа, че има много малко експерти в Европейския съюз, в администрацията на отделни държави членки, които разбират каква е тази задача и разбират колко е важна и които биха могли да изпълняват също така тази задача. Най-вероятно знаете, акредитацията всъщност се занимава с верифициране на това, че системата отговаря на изискванията за сигурност, които са заложени в нея. И посредством акредитация се показва различното ниво на риск на национално ниво, което остава в системата. Този риск за нарушаване на сигурността трябва да се балансира спрямо въздействието на програмата и други въпроси. И считам, че това е много сложен въпрос, по който трябва да се работи. Изложили сме своите предложения на базата на четири принципа. Първо, че задачите а, се предприемат колективно и включват всички експерти по сигурността. Това е направено, защото едно решение, взето от отделна държава членка по определено на критиционен въпрос за някаква инсталация на Галилео или производствен комплекс в тази държавна, държава членка може да оказва въздействие върху националната сигурност на всички държави членки. Така че трябва да се носи колективна отговорност и тя е изключително важна тук. Следващият принцип е да има постоянен процес на мониторинг, който да гарантира доброто управление и вземане на решение, свързано с акредитацията. Смятам, че тук агенцията ще играе много важна роля по координацията. Третия принцип – акредитационните дейности ще трябва да се оставят в ръцете на професионалистите и че решението за акредитация трябва да се вземе независимо от Европейската комисия и съответните организации, които се занимават с оперативната работа и е, най-общо изпълнението на програмите. За акредитация, следователно, предлагаме да има трети стълб е, вътре в е, ГНСС и освен борда и изпълнителния директор, предлагаме да има комисия по акредитация на сигурността, която да взема всъщност това решение за акредитацията на базата на съвети, които ще се предлагат от експертите по акредитация. Just to summarize um, this proposal. Uh, и в резюме, значимостта на този проект за парламент е първо, по този начин се оптимизира вземането на решение в този тип сателитни и радионавигационни програми, залага се регулаторен инструмент. Освен това, се засилва ролята на парламента, защото член 156 от учредителния договор е нашата правна основа и парламента може да бъде наблюдател в административния борт, административния съвет. Предложението също така взема предвид всички проблеми, които бяха изтъкнати от вас в парламента, като например да се подобри управлението, да има права на гласуване на комисията, да се интегрират всички усилия е, на комисията в е, и зачитайки всички, разбира се, отговорности на Европейската комисия. И освен това, нашия проект всъщност взема предвид всички бюджетни ограничения, които са заложени. Смятаме, че ще се увеличат кадрите в агенцията само в сектори сигурност и Центъра за наблюдение по сигурност на Галилео. Само там ще има повече нови кадри. А, много ще се радвам, господин председател, ако може и съвета и парламента да стигна до съгласие по първото четене. Както знаете, преди това това беше успех по програма Галилео. По една такава оперативна програма е много добре е, да имаме ясни инструменти, много добре синхронизирани и то в много ранен етап е, с такова качество. Така че ние с удоволствие ще ви предложим раб, е, своите експертни познания. Благодаря. Благодаря за изложението. Сега бих искал да дам думата на докладчика, господин Тожновски. Заповядайте, имате думата. Děkuji, pane předsedo, za slovo. Já jsem velikou... Благодаря. Jako нови член парламент. Благодаря, господин председател. За думата за мен е радост и чест като новоизбран член на парламента да поеме първия доклад по дадена тема. И то по една тема, която е много близо до моята професия, тъй като аз съм математик и много се интересувам от е, темата. Галилео се обсъжда отдавна и за мен това е един от най-важните проекти на Европейския съюз. Също така, аз съм убеден, че този проект наистина трябва да бъде подкрепен от нас. Радвам се, че Комисията започна да упростява отделните процедури по тази сложна материя, тъй като Галилео е сложен не само в техническо отношение, но и в правно отношение, по отношение на безопасността и в административно отношение. Ето защо това решение за упростяване на процедурите действително трябва да бъде приветствано. Знам, че решенията в Галилео бяха много трудни. Също и решението да се откажем от публично-частното партньорство в проекта. То не беше лесно и за парламента. Аз обаче съм на мнение, че наистина е необходимо да подкрепим Галилео, така че проекта да заработи. Предложението е доста техническо. Е, то трябва да изясни е, техническите аспекти на позицията на комисията, но смятам, че отива в правилната посока. Дори и ако за в бъдеще се окаже още веднъж е, необходимо да се регулират финансовите, техническите, юридическите въпроси за това как ще продължи да работи Галилео през следващите години. Намирам предложението за доста разумно и за доста добро, тъй като то ясно урежда правомощията и позволява по-добър контрол на финансовите потоци от страна на Европейския парламент. За в бъдеще, за мен и за комисията ИТРЕ, ще бъде много важно да продължим дебата. Аз ще направя всичко, което е по силите ми, за да бъде, за да отрази доклада колкото е възможно по-добре мнението на комисията и за тази цел ще работя интензивно с докладчиците в сянка. Мисля, че доклада проекто доклада, с който разполагам е доста добър, въпреки че за мен е, има някои открити въпроси. позицията на членовете на тази комисия е доста силно изведена на преден план, което означава, че те ще поемат голяма отговорност за този проект. Интересно е какво, какво мисли комисията. Вече казах, вече казах, че съм нов член на Европейския парламент и съм председател на новата е, политическа група ИЦР. И от страна на моята политическа европейските консерватори и реформатори. Това е тема изключително важна за моята политическа група. И смятам, че техническите въпроси, като финансирането, правния аспект, трябва да бъдат уредени много точно, за да може проекта Галилео да оправдае своя, е, своята роля на представителен проект за Европейския съюз. Наистина се надявам да успеем колкото може по-бързо да а, обработим тази сложна техническа тема. Благодаря за това изказа. Колегата Тикао има думата. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика за неговата, неговото изложение. Но имам един въпрос. Въпрос към господин Фотхав. Представителите на институциите. Документът, който е представен от комисията, показва ясно разделение между акредитацията по сигурността, т.е. тези дейности, т.е. съставане на съвет по акредитация на сигурността и от друга страна дейностите, които, които, за които отговаря комисията според регламент 683 черта 208. Тоест, тук става дума също за факта, че аспектите на сигурността са в прекоративите на комисията, а от друга страна имаме и представител на съвета в комисията, т.е. институциите. Може би на този въпрос може да отговорите. Благодаря. Няма повече изказвания. Може би комисията може да отговори на този един въпрос и след това ще продължим. Благодаря, господин председателю. Комисията по сигурността, която възнамеряваме да сформираме, ще бъде една комисия, съставена от представители на държавите членки, като ще има съответен състав на най-високо ниво от тези държави членки. Е, и според нашето предложение, комисията ще бъде член, но не изправо на глас. Решенията за акредитация в сферата на сигурността са изключително важни в програма като Галилео. Ще ви дам един пример. Тази комисия ще трябва да дава разрешение за запуск. Също така ще дава разпореждания за експлоатация. Това се прави след като се верифицира, че необходимите мерки са предприяти в съответствие с изискванията за сигурност, които производствените мощности, както и площадките за запуск са достатъчни. И на базата на тези разрешения или акредитации ще можем да работим. А, комисията, разбира се, ще трябва, извинете, Европейската комисия ще дава на тази на този съвет, на тази подкомисия, необходимата информация, ето целта също така е да се представя на тази комисия по сигурността различни сфери, които са много важни по отношение на сигурността. Например, определено решение за предоставяне на акредитация може да се окаже изключително скъпо или пък може да доведе до голямо забавяне. В такива случаи ще бъде изключително важно тази информация да се предоставя предварително, преди вземането на решение на тази комисия по сигурност. И в момента текат дебати в съвета, как точно да се работи и се надявам, разбира се, и във вашата комисия да има подобни дебати в бъдеще. Взаимодействието на всички действащи лица по програмата е изключително важно и трябва да има много тесни връзки и много ясно разпределение на ролите, както и съвсем ясно разбиране на ролите, които всеки ден ще играе, за да може наистина да се вместим в изключително напрегнатия си график. Благодаря, колега Хол. Благодаря. Искам да говоря по последното казано от комисията, че колко е важно взаимодействието между отделните действащи лица, защото е много напрегнат графика. Искам и се комисията, ако би била така добра, да коментира следното. Определени държави членки като че ли не гледат на този проект, подобно на начина по който го разглежда комисията или парламента. Доколкото разбира, има определени държави членки, които не желаят особено парламента да има роля на наблюдател в новата агенция. И също така има известна като че ли опозиция на ролята на Европейската комисия, т.е. да бъде тя толкова силна. Както знаете, предлага се комисията да има 50% от гласовете. Та се питам дали Европейската комисия счита, че ще има определено, определени трудности по този въпрос, защото има определени държави членки, които считат, че това е един междудържавен проект, нещо като, между, като Европейската космическа агенция. Докато аз оставам с впечатлението, че Европейската комисия счита, че това е един общностен проект за Европейския съюз. Та затова се питам дали представителя на Европейската комисия не може да ни каже как бихме могли да се предвижим напред, за да не пречат такъв тип становища на напредък. Благодаря, господин Олди. Благодаря, господин председател. Аз исках да продължа това, което каза колегата току-що. Мисля, че тази история с Галилео трябва да бъде изяснена. Ние отпуснахме над 3 милиарда евро, без да знаем в момента на кого е собствеността. В момента имаме частна фирма, имаме институция и така нататък. В момента изпращаме някаква агенция. А, а Галилео изобщо не се съдържа в общностното право за 2007 година. Надявам се то да се съдържа в това за 2008 година. Когато разгледаме административния съвет, четейки документа, виждаме, че а, е, очевидно става дума за междуправителствена структура. В миналото Комисията се държеше като генерален секретариат на съвета. Ако продължава, ако, ако този съвет е, е конституиран така както се предлага, парламента е просто наблюдател, а ние в парламента всъщност имаме за задача да проверяваме проектите на общността. Но в този съвет, така както е концепиран, той не виждам да имаме някаква роля. Така че тук за мен има голям а, въпросителен знак, защото има десетки агенции, които са създадени. Те, разбира разбира се, са важни, но всъщност моята мисъл е следната. Комисията трябва да гарантира на парламента, че той, т.е. ние ще имаме политически думата в тази агенция. Бюджетната комисия всъщност е една неутрална комисия, но ние би трябвало да имаме контрол над бюджета на тази е, агенция. Всъщност това е голям проблем при контрола на всички агенции и затова трябва да изясним въпроса по време на дебата. Колега Ханон, заповядайте. Благодаря, господин председател. Сега, е, след това, което казаха колегите, искам да кажа във всички случаи следното. Трябва ни яснота на тези програми. Те малко позакрусняват, но тази яснота ни е абсолютно необходима. Е, особено, що се отнася до отношенията и зависимостта ни от щатите. Съвсем ясно трябва да кажем, че някои държави и членки продължават да искат от идеологически или економически причини да са подкри крилцето на щатите. Но а, може би трябва да направим следното заключение. Всички програми имат нужда от време, за да се развият, но ние виждаме, че Галилео не е стигнал нужното развитие и комисията е решила да социализира загубите, но това е все пак по-добре, отколкото ако се откажем от целия, целия проект. А, и ние като депутати искаме приватизацията, да предотвратим приватизацията на печалбите. Ние искаме в рамките на обществените поръчки да има ясни преференции. Сателитите трябва да се обявят и европейски предприятия трябва да се възползват на първо място от инвестициите в Галилео. <clears throat> По този начин наистина ще може да се възползваме всички ние в Европейския съюз от Галилео, и това може да се гледа като емансипация на Европейския съюз прямо щатите. Благодаря. Господин Соуса е следващия, който ще се изкаже. Благодаря, господин председател. Е, изслушах е, и се запознах много внимателно с докладите във връзка с е, новия проект. Това, което чух, ме радва. Проектът е много важен. Но искам да изразя една загриженост от моя страна. Всичко е много бюрократично и проблематично. цялата е, всички усилия, които е, ще се направят за упростяване на администрацията на този проект, е, ще бъдат приветствани от моя страна. Защото една от критиките, които се отправя от страна на европейските граждани, е, че структурите са ужасно сложни и ужасно бюрократични. Ето защо аз съм за този проект, но при условие, че цялата организация а, а, се а, оформи по един прост начин. Мисля, че Европейския парламент трябва да поеме и да заиграе много по-важна роля, отколкото до този момент в това отношение. Желали ли комисията да допълни нещо? Да, заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря на дамите и господа депутати за техните изказвания. Искам сега и аз да кажа няколко думи. Верно е, че по-настоящен в дискусиите в съвета има държави членки, които не са за това не Европейския парламент да играе роля в борда на агенцията. И това наистина си заслужава преговори между съвета и парламента и аз, може би, трябва също да изкажа своето становище по този въпрос, но за сега ще се въздържа. Що се отнася до ролята на комисията? Има в момента определени дебати по отношение на правата на комиста за гласуване в борда на агенцията. Нашата становище е следното. Казваме, ние носим отговорност за програмите като Европейска комисия, затова е абсолютно необходимо ние да имаме много ясно влияние в борда на агенцията, за да сме сигурни, че агенцията наистина изпълнява своите задължения, своята работа, в съответствие с програмата. И що се отнася до графика на програмата, и що се отнася до съдържанието на програмата. И ако нямаме такова влияние върху агенцията, за нас ще бъде изключително трудно да гарантираме изпълнението на програмите по бюджет и по график и не можем тогава да носим отговорност за работата на тази агенция и за последствията от нейните работа. Мисля, че най-общо държавите членки признават тази позиция като валидна и според нас държавите членки биха искали, разбира се, да имат своето влияние върху програмите, но не са готови да поемат отговорност по тези програми. И затова казахме, ако някой носи отговорност за тези програми, това е Европейската комисия и затова Европейската комисия има нужда от необходимите инструменти за това. В момента текат дебати в съвета за това какво означава а, тази, наши, тази наша роля и дали е необходимо изобщо да я изпълняваме. И се надявам и тук при вас също да протекат такива дебати, за да чуем какво е вашето становище и какво според вас означава тази решаваща роля на Европейската комисия. Що се отнася до структурата на управление? на агенцията. Мисля си, че бих изразил несъгласие с казаното от вас, че е сложна структурата. Беше, но в миналото. Сега структурата е простичка. Имате институционална рамка за основното вземане на решение, съвета парламента и Европейската комисия. Що се отнася до оперативното изпълнение и носенето на отговорност вътре в организацията, всичко е в ръцете на Европейската комисия с изключение на един сектор и това е сектора акредитация. Акредитацията винаги се извършва независимо от изпълнението на една програма. Вижте си дори държавите членки, ако погледнете с вашите правителства, ще видите, че е така. Затова няма никакъв проблем и това ще го извършва самата агенция а, също не възразяваме държавите членки да бъдат свързани с тази акредитация, защото в крайна сметка техните служби за сигурност ще трябва да ни помагат да акредитираме у нези части от програмата, които се извършват на тяхна територия. И за това в един такъв смисъл считаме, че структурата е подходяща, ерго имаме нужда от независима акредитация и за това ни е необходима тази агенция. Освен това, агенцията, както казах, ще експлуатира Центъра за сигурност. Това е изключително важно. По този начин ще има пряка връзка с държавите членки по различни заплахи към националната сигурност или към системата в бъдеще. И сме убедени, че това взаимодействие с държавите членки в тази сфера е изключително важно. Освен това, от общностна гледна точка, трябва да направим така, че агенцията да има необходимите кадри, както и необходимите ресурси, за да работи. Не може да има такъв тип инфраструктура, която да работи, ако не се контролира а, сигурността на системата. Uh, Имаше още един въпрос. Господин Гарди го спомена за това към какво принадлежат Егнус и Галилео? Мисля, че е ясно. Те принадлежат на европейските общности, всичките активи влизат в бюджета на Европейския съюз. Европейския съюз има някои сгради, както и ядрена инфраструктура, които са също сред нашите активи. Та активите на Егнос и Галилео ще влязат в рамките на бюджета. Това е нещо ново за Европейския съюз и това е нещо значимо. Доста работа е необходима по-настоящем, за да може това да се извърши по надлежния начин, да се регистрират е, всички тези активи, е, да има подходящо управление, но е съвсем ясно, че тези е, системи за радионавигация и сателитни програми принадлежат на Европейския съюз и Европейския съюз е собственик на системата. Have, uh, chair, have... Мисля, че пряко или непряко отговорих на въпросите, които бяха зададени. Очаквам с нетърпение дискусията по това предложение в близко бъдеще. Благодаря. Искам да дам думата отново на докладчика, господин Тошновски. Имате ли допълнение? Я мислим, че zaznělo много, много připomínek, které budou muset být ještě в том dalším, eh, dalším jednání. В дискусията бяха изказани доста мнения. Трябва да помислим за статута на комисията. Не искам да допълвам в момента нищо още, а може би думата на комисията. Благодаря на комисията за усилията ви да разрешите тази трудна ситуация. Благодаря, казва председателят по отношение на точка 4. Ще имаме и по-нататъчни обсъждания. Имам чувството, че темата Галилео е толкова важна тема, поради факта, че много от нашите колеги се изказаха по нея и може би именно трябва в бъдеще да отделим място на Галилео в нашия дневен ред. Особено сега е подходящ момент, когато нямаме много предложения за обсъждане. Хубаво е да се информираме за напредъка на Галилео. Моля секретарията да запише това в протокола. А, благодаря. А, с това изчерпахме дневния ред за днес. Благодаря за дисциплинираната дискусия. И ако успеем, може да продължим с заседанието на координаторите може да го започнем предварително. Е, правим почивка за 5 минути и ще видим.